was the wrong thing. Okay, so dear colleagues... Уважаеми колеги, предлагам да започваме с работния семинар. Добре дошли отново. Уважаеми депутати, членове на националните парламенти, добре дошли на този семинар. Той е много важен, с акцент върху предотвратяване на трафика на хора. Това е тема, която не е чак толкова често на вниманието ни. И за това е важно да обсъдим днес по-подробно. Днес сме се събрали представители на националните парламенти, експерти, представители на Европейския парламент, за да видим как се отразява миграционната криза върху евентуалният трафик на хора и каква система за превенция и за подпомагане на жертвите съществуват или са необходими да бъдат създадени. Съгласно последния доклад на Комисията по напредъка в борбата срещу трафика на хора от 2016 година, има ясни доказателства, че миграционната криза се използва от престъпни мрежи, които участват в трафика на хора те се насочват към най-уязвимите лица, особено децата и жените. В доклада виждам, че се говори за 15 846 жертви на трафик за една година. Говори се за сексуална, трудова експлоатация, също за трафик на органи и прочие. Често засегнатите са беженци. Приветствам госпожа Сакеляно, която е от службата на Европейския координатор за борба с трафика. Преди да й дам думата, трябва да ви напомня за правилата. Господин Морес вече ви запозна с тях в първия дебат. Формулата е първо да се, дават, да се дава възможност на двама депутати от национални парламенти и един депутат от Европейския парламент. Мисля, че разполагаме с достатъчно време за изказване, което е около две минути на изказване. И тези две минути се отнасят както за изказващите се от националните парламенти, така и за тези от Европейския парламент. Госпожа Сакелиадо, имате думата. Благодаря. Искам да привет... благодаря на Европейския парламент за поканата. Аз съм Зои Сакелиадо и представлявам службата на Европейския координатор за борба с трафика. Господин Василиадо е в момента ръководител това е нов мандат от 2011 година с отговорност да осигурява стратегически насоки за политиката в борбата срещу трафика на хора в Европейския съюз. Трафика на хора е сериозно нарушение на основните права. Същевременно това е и транснационална заплаха транснационална форма на организирана престъпност и реализира високи печалби за трафикантите. Затова е толкова широко разпространено. Съгласно първия доклад за напредъка, публикуван от комисията за периода 2013-2014 година, близо 16 000 души са били регистрирани като жертви на трафик. Това са хора, които по един или друг начин са установили контакта с властите. Но ние имаме основание да вярваме, че действителният брой на жертвите в Европейския съюз е доста по-висок. Статистическите данни не винаги обхващат всички хора, които са обект на трафик, особено в сегашният миграционен контекст. Интересното е, е, че съгласно статистическите данни 65% от жертвите на трафик са граждани на Европейския съюз. Трафикът на хора е съществувал преди миграционната криза и ще продължи да съществува и след като приключи тази криза. Факт е, че сегашната миграционна ситуация, беженската криза, изостря уязвимостта на хората и ще се върна този въпрос по-късно. За да получите по-ясна представа, искам да кажа, че най- най-често съобщаваната форма на трафик е с цел експлуатация, сексуална експлуатация. Най-честите жертви им са жени и момичета, 21%, са жертви на трудова експлоатация. Има и други форми. Трафик с цел трафик на органи, трафик с цел осъществяване на престъпна дейност и прочие. Няма да е преувеличено да кажем, че Европейският съюз е създадал правна и политическа рамка, която не винаги е разбираема, но е насочена към жертвите. Директивата за борба срещу трафика е нов инструмент. Е, това е първият инструмент е, по наказателното е, право, съгласно Лисабонския договор. Европейският парламент оказа силна подкрепа в това отношение и искам да отбележа, че ние сме изключително признателни за това. Директивата създава рамката. Това е инструмент, който дава обща дефиниция за престъпление. също отчита разликите в, в пола, насочено е към децата, към жертвите. Съществуват много разпоредби, които се отнасят за жертвите. През декември ние публикувахме първия доклад за транспонирането. Като пазители на договорите, Европейската комисия проверява в каква степен държавите членки са транспонирали съответната директива. Всички държави членки вече са съобщили на комисията, че са транспонирани изцяло тази директива. Сега очакваме правилното и прилагане и двустранни контакти с правителствата в това отношение. Трябва да се види в кои области са необходими допълнителни усилия, въпреки че до сега са положени много усилия от страна на 28-те държави членки. Повече работа е необходима, що се отнася до мерките за защита на децата. Ние бихме искали да има повече разпоредби за оценка на възрастта на детето, защита на децата преди и по време на процесите, компенсиране на жертвите, принципът да не се обвиняват жертвите за престъпления, които са били принудени да извършат. Европейската стратегия за борба срещу трафика наближава своя край и сега ние работим по създаването на рамка след 2017. Освен трафика на хора и други сфери на политиката, като глобалната стратегия за сигурността или Европейската програма за обежището или Европейската програма в областта на сигурността, където разглеждат въпросите на трафика на хора. Този въпрос беше разискван също и в валета на последната среща на върха. Ние разглеждаме външното измерение, работа с страни извън Европейския съюз за изграждане на капацитет. Както казах и по-рано, това, което забелязваме е, че има задълбочаване на а, трафика на хора, хората стават по-уязвими, е, особено сега в контекста на тези миграционни потоци. В глобалния доклад, който беше публикуван преди два месеца, се посочва, че много от маршрутите за трафик на хора са еднакви с тези на миграционните потоци. Има също голям брой деца и непълнолетни лица, които идват в Европейския съюз. Това са данни, които идват през Италия и е ясно, че проблемът е голяма съгласно УНИЦЕФ, само за периода 2014-2015 Италия е забелязана увеличение с 300% на жертвите от Нигерия, които пристигат на нейна територия, като половината от тези лица са непредружени малолетни лица. Счита се, 80% от нигерийските жени, които пътуват за Европа, са жертви на трафик. Особено с цел сексуална експлоатация. Забелязваме нова тенденция. Има жертви на трафик, които достигат до Европа през Либия, до Италия. Същевременно забелязваме и други традиционни канали за трафик, самолети, както и Централно-Средиземноморския маршрут. Трафикът на хора се ръководи от редица фактори, като реализирането на печалби и търсенето. Много от проблемите не са свързани с миграцията сама по себе си, но отчаянието на хората, на мигрантите, на онези, които бягат от конфликти, може да се използва а, от трафиканти, за да могат те да бъдат примамени или а, подложени на принуда. Трафикантите все повече злоупотребяват със системата на обежаще на държавите членки. Системи, които първоначално трябваше да подпомагат онези, които бягат от конфликти, но сега се използват все повече от трафиканти, които насочват жертвите през тези процедури, за да легитимират престоя им и за предвижването им вътре към Европейския съюз. Важно е да подчертаем, че в контекста на общата европейска система за убежище, жертвите на трафика се считат за особено уязвима категория лица. По-настоящем, при прегледа на общата европейска система за убежище, жертвите на трафика се признават като особена категория с особени нужди и това е отразено в, в директивата за условията на приемане, също за квалификациите в директивата за процедурите и в регламента Дъблин 3. с изискване да се обърне особено внимание на децата и на рисковете, които са свързани с трафика на хора. Това, което забелязваме, е, че трафикът на хора – може да бъде свързан действително с системите за обежаще. ЕАСО по настоящем скоро време смята да финализира инструмент за идентифициране и подпомагане на жертви на трафик в рамките на международните процедури за оказване на закрила. Това е двоетапен инструмент, който може да се използва от разстояние но също предвижда се и обучение на място. Има също инструмент за обучение по интернет, как да бъдат идентифицирани лица с особени нужди. И тук трафика на хора също ще бъде отчетен. Има също и наръчници, профили на риска, за обучение на служители, които работят на предна линия по границите, за да могат възможно най-рано да идентифицират потенциалните жертви на трафик. Цялата тази информация може да се намери на веб-сайта на Европейския координатор за борба с трафика. Там а, има публикации, също законодателството по въпроса, съдебната практика и прочие. Шенгенската информаци... информационна система също трябва да се има предвид. Виждаме, че има доста често изчезване на деца, трудно се идентифицира местоположението им и в рамките на преразглеждането ще бъде предвиден нов инструмент в системата за категоризиране на липсващи лица, на изчезнали лица с а, а, референции към а, изчезнали деца. Това е от 2017. Разбира се, всичко това е важно, но а, идва доста късно. Сега се предвиждат тези инструменти за идентификация, обучение, механизми. Всички те се създават след като вече имаме жертви. За тях това е твърде късно. Затова е толкова важно сега да насоча вниманието си към превенцията. Ние знаем, искам да ви обърна внимание на следното, че трафикът на хора е изключително доходоносна форма на престъпност. Ръководи се от е, търсенето. Някой търси е, подобни услуги. Има и също астрономически високи печалби. 29,4 милиарда евро са годишните печалби за трафикантите. 22 милиарда са само от трафик с цел сексуална и експлуатация. Помислете върху тези данни. Това е важно. Ако искаме да предотвратим подобни престъпления, ние трябва да следим движението на тези пари тези приходи от престъпна дейност. Да атакуваме трафикантите, където най ще ги заболи. Тук искам да подчертая, че трафикът носи пари не само за трафикантите, но и за не само за легалните сектори, но и за легалните сектори. Има легални предприятия, които да се възползват от това, което се предлага чрез тези престъпни мрежи. Има част в директивата предвидена за превенция и как да могат да бъдат проследявани такива печалби от престъпна дейност. В доклада за постигнатия напредък е посочено също, че се извършва обучение, за да могат да се идентифицират бързо жертвите, но все още не е направена връзка с превенцията. Трябва да се отчете риска, трябва се криминализират онези, които използват съзнателно услугите, предлагани от трафиканти. Помислете си за друга сфера на престъпност, където някой съзнателно се възползва от експлоатацията на друго човешко същество и няма да бъде подложен на ударите на закона. Националното законодателство трябва да се разгледа и проучването показва, че само 10 държави членки за сега имат законодателство, което разглежда като престъпление използването на услуги на а, лица, които са били обект на трафик на хора. Виждаме, че има различно правно третиране и това не ни помага в предотвратяването на престъпленията. В тази среда на многообразни правни уредби процъфтява трафика. Има злоупотреби от страна на трафикантите. Те се възползват от различните слабости или вратички в законодателството на Съюза. И това отрицателно се отразява. Трябва да видим и какви са альтернативите. Ако нямаме мерки на равнище Европейския съюз, за да се криминализират онези, които използват жертвите на трафик на хора, ние ще поддържаме една култура по този начин на безнаказаност. Аз няма да навлизам в детайли. Този доклад е предоставен на колегите от парламента. Може да се види на нашия вебсайт. Там може да видите мерките и подходите, които се предлагат. Според нас е наложително и спешно да се обърне внимание на превенцията. Да се има предвид, че трафика е свързан с търсенето и че трафикът е свързан и с високи печалби. Според нас е важно да гарантираме отношението към жертвите на трафик да бъде като към хора, които имат права, които трябва да бъдат гарантирани. Също онези, които използват уязвимостта на хората, миграционните потоци и прочие, желанието им за по-добър живот да бъдат подведени под отговорност. И има желание да се направи повече сега. Ще спра до тук и оставам на ваше разположение. Ако имате някакви допълнителни въпроси, с удоволствие ще мога да ви предоставя допълнителна информация и последващите ни доклади. Ви благодаря за това изложение. Сега мисля, че разполагаме с достатъчно време за обсъждане. Господин Джорджос Палис от Гърция има думата. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καταρχήν θα σας πω εξ αρχής ότι... Добър ден. Искам да посоча, че ограничаването и изключването, а също така и други рестриктивни мерки, в действителност вървят в посока на договора. Всъщност, както видяхме през 2015 година, мерките, които бяха взети е, на остров Лесбус, и имаха въздействие върху европейската територия, всъщност е, са резултат от политиката на страните от Вишеград, също така и политиката на Европейския съюз по отношение на Турция. През 2015 година Гърция беше оазис за бежанците преди всичко. В действителност свободното движение на хора беше възможно за лицата след е, рестрикциите. Те се движеха към континентална Гърция и имаха право да се възползват от е, всички свои права. И това всъщност е, беше тяхната мотивация и мотивацията за е, трафикантите. Ние страдаме от трафикантските мрежи и аз мога да посоча, че тези хора успяха да се освободят от дяволския кръг на търговията на хора, но тия хора всъщност се чувстват затворени, чувстват се обградени и търсят други пътища, за да излязат от този капан те заминават е, към остров Мереже, отиват в континентална Гърция и там просто се чувстват като обсъдени. Със сигурност е, ние имаме мигранти, които са жертва на трафик на хора, обаче има истинска експлозия на трафика на хора за сексуални цели. За съжаление, имаш и добри и лоши резултати в гръцките затвори има изключително много жертви на трафик на хора. 50% от е, лицата, които са задържани в гръцките затвори, са е, обвинени в трафик на хора. Аз е, искам да апелирам към Европейския съюз да се занимае с тази тематика. Нищо не може да бъде направено, ако ние не преустановим финансовата мотивация на трафикантите. Благодаря. Господин Ю Ерова, дано правилно да произнасям името. Ако не, се извинявам, казва председателката. Благодаря, госпожо председател. Всъщност ключът към решението е, е информацията, комуникацията. Трябва да се осъществява комуникация в е, е, районите на происход с хората, които искат да тръгнат към Европа. Е, работили сме в тази сфера. Аз също съм работил две години с е, кандидати за обежище и виждам, че повечето от хората не са истински е, кандидати за обежище, а просто искат да избягат от лошите економически условия. Комуникациите обаче са много лоши, няма никаква възможност тези хора да бъдат включени в пазара на труда и това се превръща в товар за нашите държави. Има хора, които идват в Европа с дълг от десетки хиляди евро, които те дължат на своите трафиканти. Тези хора изпадат в зависимост от черния пазар, от криминалните мрежи и наистина трябва всички държави и членки да имат много масивни информационни кампании в страните по происход трябва да подобрят комуникацията. Хората трябва да бъдат информирани за опасностите, за заплахите, за робския труд и да не се позволява те да вземат неинформирани решения. В действителност трафикантите печелят от всичко това в действителност е, нещата стават е, по съвсем различен начин от този, който описват трафикантите. Тези хора се превръщат в е, жертви и затова трябва да направят всичко държавите членки, за да ограничат заминаването на тези хора. Благодаря. Представител на Обединеното кралство, благодаря ви. Това е много важна област. Очевидно, Работата на полицията и службите за сигурност са особено съществени, но нека се спра на непридружените деца. Ние изготвихме доклад в Камерата на лордовете, сигурно сте запознати с него. Той е много важен доклад. Това, което искам да подчертая е, че когато набираме доказателства, става ясно, че дори непридружените деца деца би трябвало на много ранен етап да имат назначен настойник. Тогава се решават много от проблемите. Иначе има сигурно около 20 000 деца, които просто изчезват и не знаем къде са. Ако се замислим, сигурно много от тях стават след това жертви на сексуален трафик, всякакъв друг вид трафик – Добре е да се мисли за настойник. Аз разговарях с германски съдия, който ми каза, че те има такава система. Би трябвало винаги детето да бъде придружено от съответния настойник. По този начин той е защитен от тази ужасна търговия с хора – пак казвам, много е важна работата на полицията, за да разбием бандите. Благодаря. Благодаря ви. Имам въпрос към господин Палис. Ще ви помоля да повторите, тъй като превода не беше съвършен. Метафора μετάφραση Благодаря. Става дума за комуникацията. Трансферът през 2015 година се извършваше по законен начин с обществен транспорт на същата цена за бежанци и за граждани на страната. Така че е, нямаше някакво економическо въздействие. Разходите по трансфера всъщност бяха същите, защото бежанците плащаха същите цени като местните граждани. И сега, за да се е, отнеме мотивацията на трафикантите, трябва е, този транспорт да се извършва по законен начин. Благодаря, важно беше да ви разберем. Госпожа Одеки Луна от Естония. Благодаря. Бих искала да продължа. Казахме, че трафика на хора всъщност зависи от това, доколко има търсене. Става дума не само за економическа престъпност, но и тези, които използват трафика на хора. И тук имам предвид и трудовия пазар, някои напълно законови пътища. Мигрантите влизат в страната по установени пътища. Много от тях използват престъпните мрежи, но след това намират работа в селското стопанство, индустрията, търговията, събират портокали, шият дрехи, правят маникюрите, може би на някой от седящите в тази зала. С други думи, трафикът носи печалба. И докато ние в Европа не кажем, че трудът, който е труден, мръсен и невъзнаграден, трябва да спре, докато не заявим, че сме готови да плащаме достатъчно, за да се гарантира достойния труд, а не да има такива опасни работни места. Свободата на движение на хора, този красив това красиво понятие, ще пострада и каналджиите се възползват от това. Необходимо е да се сложи край на тази ужасяваща ситуация и на работата на престъпните мрежи. Но за да стане това, трябва да подобрим заплащането, условията на труд в Европа да пресечем трафика на хора, значи да сложим край на търсенето на робския труд. Благодаря. Thank you very much. Много благодаря. Господин Тручек от Словения. Prolong... Много ви благодаря. Надявам се, че мога да се изкажа на родния си език. Колегата от Балтийските държави всъщност каза това, което чуваме от новата левица, а именно, че Европейския съюз ще се запази, ако е социален съюз. В противен случай ще се разпадне. Много е важно да имаме предвид, че тук говорим за двойно страдание. От една страна заради престъпните мрежи. За тях това е бизнес, който генерира три четвърти от БВП-то на Словения. От друга страна, говорим и за самите злоупотреби, които ние причиняваме. Това имаше предвид колегата, която говори преди мен. Словения е малка страна, но ние бързо разбрахме, че тази тема всъщност е трансгранична, така както и климата, но нашите ресурси са ограничени. В Словения неправителствените организации разполагат съзнания, които би трябвало да се прехвърлят и към правителството. Колегата от Обединеното кралство също даде един съвсем конкретен пример и е, направи предложение за използване на настойник. За да сложим край на този порочен кръг с трафика на хора, би трябвало да работим по цялата верига. И това означава да прекратим и някои културни практики, които са неприемливи. Един пример е положението на непълнолетните в ромските общности. Така че това е предизвикателство и решението може да бъде единствено холистично – политиците могат много да научат от НПО. Благодаря. Благодаря ви много. С това изчерпахме списъка. Така че отново се обръщам към вас, тъй като имаме достатъчно време. Имате прекрасна възможност да зададете и още въпроси. Има ли някой, който иска да се изкаже, да зададе въпрос? Добре. Като член на Европейския парламент обаче аз също имам въпроси. Първо, какво мислите за изпълнението на директивата срещу трафика на хора – от страна на държавите членки. Мислите ли, че то е сравнително добро? В кои държави трябва да се положат повече усилия? На второ място търговията с органи. Нещо много лошо Мисля, че в Европа също се практикува в страни като Косово. Доколко според вас това излиза като важна тема в проучванията ви? И накрая мога да кажа нещо, което и бившия председател засягаше често трудовата експлоатация. Също много важна тема. Това са моите три въпроси. Заповядайте, ако имате въпрос. Клисмо των συνόρων στη Βαλκανική. Αν υπάρχει μετά... Да, след като бяха затворени границите по Балканския маршрут, искам да попитам дали има увеличаване на случаите на а, трафик на хора в този регион. Any other questions? Има ли други въпроси? Изказвания? Окей, okay, no. Uh, uh, uh, Добре, ще ви дам отново думата и ще имате даже малко повече време. Благодаря. Всъщност аз мога да ви предоставя допълнителна информация по последните ни констатации и най-новите тенденции. През май 2016 година комисията оповести първия доклад за напредъка. Целта беше да се види как се работи срещу трафика на хора. Възоснова на информацията, постъпила от държавите членки и НПО, ние очертахме новите тенденции. Накратко, увеличава се трафика на деца. Всички вече знаят, че децата се използват все повече за трафика. Има и нови форми на експлоатация, например трафик за принудителни бракове или фалшиви бракове. Има най-различни форми на експлоатация – Жертвите понякога имат психологически проблеми и биват използвани сексуално или економически. Нещо друго, което виждаме е трудова експлоатация. Все повече жени стават жертва на нея. Например, домашните помощници, ето това е област, която става все по-важна за нас, но трудно се работи по нея. В тази област прицел стават основно жените. Освен това бяха набелязани доста високо рискови отрасли, като селското стопанство, строителството, ресторантьорския и хотелски бизнес. Според мен е важно да се посочи, че съгласно нашите проучвания Евростат – е ясно, че няма държава, в която да няма трафик на хора. Следователно е необходим европейски отговор, за да се справим с проблема. Този отговор трябва да бъде достатъчно смислен и обхватен – Държавите членки са транспонирали директивата, те са изпълнили една част от своите задължения и точно това е темата и на нашия доклад от декември 2016 година. Още при транспонирането на директивата видяхме, че държавите членки трябва да положат малко по-големи усилия, по отношение на конкретните клаузи за закрила на детето. А тук стана дума за настойничеството. Всъщност, директивата въвежда задължение държавите членки да определят настойници – Видяхме, че някои разпоредби не са особено ясни. Те се отнасят именно до закрията на детето. Ако властите смятат, че лицето е непълнолетно или малолетно, то трябва да бъде третирано като такова. Има и разпоредби за обещетения на жертвите. крайна сметка това са хора, които трябва да бъдат обещетени за страданието си, но тук ни трябва повече информация за прилагане на принципа за ненаказание на жертвите. Трябва да се знае какво означава това. Имаме и трафик с цел престъпна дейност. Използват се най-вече деца, които служат за пренасене на наркотици или за крадене на собственост. Всъщност, съответните лица са принудени да извършват престъпленията и не те са тези, които трябва накрая да се окажат за трешетките. Трафикантите са тези, които трябва да бъдат наказани. Затова трябва да се работи. В директивата има интересна разпоредба, която дава право да се окаже помощ на семействата на жертвите. Няма да навлизам иначе в подробности за това, кои държави как се справят. Не това беше целта на доклада. Обсъждаме констатациите от доклада по-отделно с държавите членки, настояваме и за повече информация и е ясно, че там, където комисията се опасява, че европейското законодателство не се изпълнява, ние ще се позовем на договорите. За сега правим преглед на националните законодателства и изпълнението на нормите. Попитахте за търговията с органи. Наистина това е една от новите тенденции – Нямаме все още статистика. И го казвам, защото аз говоря възоснова на статистическите данни. Не говоря възоснова на някакви прогнозни данни. Опирам се на записаното от държавите членки. Така стигаме и до въпроса на колегата от, Гри... от Гърция за уязвимите лица. Нямаме достатъчно данни, но от агенциите разбираме, че по границите проблемите на хората се увеличават, децата са особено уязвими, това трудно влиза в официалната статистика, миграционната или престъпната. Според мен е важно да разполагаме с цифри. Не по-малко важно е да подчертаем, че трябва да работим с държавите членки и да подобрим системата за събиране на данни. Мисля, че дори обаче да имаше само един човек жертва на трафик, пак усилията биха си стрували. Мога да ви кажа, че трафикът с цел отстраняване на органи не съставлява същото деяние, както трафика на органи, защото има нова конвенция на съвета на Европа относно трафика на органи. Ние се придържаме към нея много стриктно, финансираме и проекти по тази тема. Ще продължим да работим с държавите членки, защото трябва да сме сигурни, че в бъдеще ще проследим какво се случва тук. Има и нещо друго – трафик с цел незаконно осиновяване или продажба на деца. Тук се обхваща доста категории и се работи с различни професионалисти. Например, при отстраняването на органи е ясно, че има необходимост от медици. Така стигаме и до необходимостта от обхватен подход. Мултидисциплинарен подход. Трафикът на хора, както се каза, е тема не само на правоохраняването. Това е тема на закрилата на детето, полицията, защитата на границите, образованието, здравеопазването, социалните работници. Всъщност всички прослойки на обществото би трябвало да се чувстват ангажирани. И всеки който влезе в контакт с жертва на трафика на хора, трябва да е достатъчно добре обучен, за да разпознае признаците. Често се казва, че трафика се крие, че не винаги се разпознава, но е достатъчно да се огледаме по улиците, за да го забележим. Нещо друго. Ние имаме своята мрежа в подкрепа на правата на жертвите. Но ако на първо място те не са разпознати като жертви на трафика, няма как да се работи, а много често се случва точно това при масовите пристигания, защото няма време, условията не са благоприятни за изграждане на доверие – и по този начин жертвата няма как да бъде извадена от контекста на трафика. Нека се върнем към началото на 2015 година. Тогава мисля, че издадохме първия доклад за трафика при процедурите на кандидатстване за убежище. видяхме, че повечето държави членки разбират, че могат да се намерят връзки между трафика на хора и убежището. Но системите за убежище не винаги имат пряка връзка с тези, които проследяват трафика. И това се отразява зле на жертвите, защото те не получават достатъчно добро жилищно настаняване, изложени са на опасности и нямат достъп до услугите, които могат да им помогнат. Не забравяйте през какви перипетии са минали тези хора, не само в рамките на ЕС, но и преди да стигнат до Европейския съюз. И накрая мисля, че е важно да се каже – 65% от регистрираните жертви в ЕС са с европейско гражданство. Следователно, трафикът идва не само от страните извън ЕС, случва се в собственото ни семейство, тъй да се каже, държавите членки. Не бива да го забравяме. Трафикът на хора беше тема и преди миграционната криза, ще продължи да бъде и след нея. Тъй като се оказва, че е лесно да се проникне по този начин. И ако имате още малко търпение, Вие сигурно често сте чували да се говори за това колко е важно да има концептуална яснота. И наистина не може да се използват понятия като трафик, трафик и контрабанда на малолетни. Това не е едно и също деяние. Не казвам, че незаконно влезлите малолетни не могат да се използват за най-различни цели, но така или иначе трафика на хора е наказуемо деяние. Не е задължително да бъде трансгранично, разбира се. Може да има трафики в рамките на една държава. Тази разлика е съществена, за да можем да предоставим необходимата закрила. Освен това, задълженията на държавите членки са различни в тези случаи. Затова и ви призовавам да правите разлика между тези понятия. Знам колко е трудно това, особено в романските езици, но все пак го имайте предвид. Благодаря. Thank you very much. Много ви благодаря. Благодаря и за последното, което казахте. Какво съставлява трафик на хора и какво не. Това е много важно и за нас в Европейския парламент. Въпрос ли имате? По-скоро едно пояснение. Мисля, че ви чух да казвате, че Европейския съюз изисква държавите членки да посочват настойник. Аз а, не знам за такова нещо. Може би не съм ви разбрал. Indeed, the Anti-Trafficking Directive Директивата срещу трафика на хора въвежда задължението да се посочи настойник или законен представител на детето, което е жертва на трафик на хора. Пак казвам, става дума за трафик на хора. Децата, които не са жертва на този трафик, не са обхванати от директивата. Има други правни инструменти на ниво Европейски съюз, но директивата за борба срещу трафика на хора ясно посочва, че трябва да се определи настойник или законен представител. Ние сме публикували ръководство разгледахме практиките във всички държави членки и предоставихме инструменти и принципи, които да се използват при създаване на националните системи за настойничество при жертвите на трафика. Но разбира се, може да се разгледа и положението на деца в други ситуации. Получихте ли пояснение? Да. В такъв случай, ако това е предвидено за децата жертви на трафика, би трябвало да се види, че и всички непридружени малолетни или непълнолетни трябва да имат определен настойник. Казвам го, защото в нашия доклад се посочва, че минимум 10 000 деца са изчезнали, като сигурно бройката е много по-голяма всъщност. Докато ако има лице, което носи отговорност и знае как се казва и представлява детето пред властите, тогава ще има много по-добра възможност да се спрят тези изчезвания. Тези хиляди изчезнали в крайна сметка стават жертва на трафика. I, I... Clearly, uh, what uh, is important to highlight is that I speak from a particular, let's say... Да, аз ви разбирам, но аз говоря като представител на координатора на борба срещу трафика в Европейския съюз. Разбира се, от гледна точка на общите стандарти, комисията винаги настоява за изпълнение на международните стандарти. Освен това, има и съобщение, което е в името на закрила на децата при всички тези ситуации. Знам, че са предвидени и разпоредби за децата, които попадат под ударите на процедурата за обежище. Това, което аз мога да обясня е, че сме изготвили ръководство и това ръководство може да се прилага и спрямо множество други групи деца, а не само жертвите на трафика на хора. Това беше всъщност и водещото в нашия подход. Може да намерите ръководството на всички официални европейски езици. Искахме то да е достъпно може да го намерите и на нашата веб страница. Много е полезно това. Пак казвам, ако 10 000 деца са изчезнали, е ясно, че те сигурно попадат в определението жертва на трафика на хора. Да, именно за това в Шенгенската информационна система разработихме нов оперативен инструмент. Вече могат да се подават сигнали за изчезнали деца, деца, които са непридружени и деца, които са застрашени от трафик. Надявам се, че скоро ще имаме данни за това. Благодаря много е труден този проблем. Някои от тези деца отиват в друга страна, ние не знаем къде са. Някои може би имат и семейство, други стават жертва на трафика. Няма яснота. Това наистина е проблем. Европол разполагат с някои данни, но няма достатъчно, за да можем да кажем, че тези деца са жертви на трафика или не. Необходимо е много да се работи за децата. Трябва наистина да им се окаже за крила. По време на нашите дебати засягаме темата, но така или иначе ни трябва общ подход. Обща европейска система за убежище, общи процедури при децата, това е ясно. И другото, което искам да кажа, необходимо е да разчитаме на данните, но няма достатъчно информация. Не получаваме достатъчно информация от държавите членки. Вие ни разказахте много интересни неща. Тук разчитаме на информация от държавите членки, но да, проблемът е голям. Благодаря ви. Благодаря за обяснението, за участието. То беше много важно за нас. Идния месец ще се върнем на тази тема. И сега Единственото, което ще кажа е, че ще представя резултатите от този семинар на заключителното заседание. Сега разполагате с малко време за почивка до 3.45, след което отново се срещаме тук, така че ако искате можете и тук да останете или да си вземете едно кафе, и да се върнете. 3.45 продължаваме.